и така, драги колеги, 15 часа е, така че веднага преминаваме към точка 9 и гласуването 6 световен форум по въпросите на водата, който ще се проведе от 12-18 март в Марсилия. Всеки ли носи картата за гласуване със себе си? И така. Алинея първа, шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Алинея първа, седмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно. Седмо изменение, припомням. Гласувайте по него. Край на гласуването. 19 за, 13 а, против. Приема се. Осмо изменение за, против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, като че ли се приема 13 за, против, въздържали се, приема се 14 изменение за, против, приема се 15 за. Нека да проверим обаче електронно 14 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 17 против. Нека да проверим сега 15 за, против. Въздържали се, отхвърля се 15 16 за, против. Въздържали се, отхвърля се 17 за, против въздържали се, отхвърля се. Съжалявам. 17-то се приема. 18-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 19-то. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се първа част. Втора част за, против, въздържали се, също се отхвърля. 20-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се 20-то. 21 за, против, въздържали се, приема се 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. А, първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение оттеглено е, така че преминаваме към четвърто изменение за против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. И нека сега да гласуваме електронно по целия текст с така приятите изменения. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 48 за, няма против, няма въздържали се. Поздравления най- сърдечни за докладчиците. Така, сега преминаваме към следваща точка от дневния ред, а именно храните предназначени за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Тук гласуването малко по-сложничко. Така че малко концентрация и усилия ще поискам от присъстващите. Защото искам да кажа следното. Днес ще се гласува анблок там, където гласуването за и против са единствените възможности. Или едното, или другото, и това въжи за целия текст. Е, това е наистина изваредна ситуация, но това постигнахме като споразумение с е, докладчиците. Следващите изменения 240, 272, 213, 273, 274, 275 отпадат. Е, това ни каза правната служба. Този въпрос е решен. Госпожо докладчик. А, а, извинете, но аз слушах гръцкия превод. Ако ми дадете две минути, е, тъй като по измененията не е имало дискусия, така че две минути само. Е, благодаря преди всичко на колегите е, за този доклад и за тяхното участие са докладчиците, които доведоха до компромисните предложения. Благодаря госпожа Далан, Калиотар, господин Шлитер, за всички докладчици в Сянка. Благодаря. Това наистина е изключително важен текст за кармачетата и малките деца, както и за пациентите, които се нуждаят от специфични, специфичен хранителен режим беше обхванат е, целият набор от приоритети, изложени по време на дискусията от колегите. И що се отнася до полемиката, е, свързана с глутена и непоносимостта към глутен, тези, които страдат от това заболяване, е, те не са само в Италия, така както се говори, в много държави има много лица, е, които страдат от е, такава алергия. И госпожа Лиотар е, принесе за изготвянето на пето компромисно изменение и а, трябва да се запазят сегашните изисквания, това, което е включено на а, етикета сега, а не да се отстъпва назад. Това, което в момента стои пред съвета, няма достатъчно амбиции е, по отношение на закрилата на тези е, пациенти. Е, преамбилна точка 10, всичко свързано с етикетирането, така както това се отнася и за кърмачите и малките деца, въведохме и етичното измерение, консолидирания вариант 12, е свързано с забраната на е, реклама. Класическо споразумение е в парламента и в комисията, нашата комисия. Да, разбирам какви са проблемите в Румъния, но не мога да подкрепя това. Първо, трябва да бъдем особено бдителни по отношение на пестицидите, на всички замърсители и, и deviendront des chimps, des children's milk, euh, des produits en pleine explosion. За тези продукти, които не съществуваха преди 20 години, това е изложено в точка 6 за сега не смятаме, че трябва да бъдат обхванати в приложното поле. Ще е необходим конкретен доклад по този въпрос, така че сега вече можем да преминем към гласуване, господин председател. Благодаря много, Фредерик Рис. Така, сега да преминем към гласуване. С1, кой е за? Против? въздържали се, приема се. С2. За, против, въздържали се, приема се. С3. За, против, въздържали се, електронна проверка по C3. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 20, 32 за, 23 против. Приема се. С4 сега. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. С5 за, против, въздържали се, приема се. С6 за, против, въздържали се. Проверка електронна. Кой е не електронна, а отново гласувайте за С6. Добре, нещата са ясни. Против, въздържали се, приема се. С7 за, против, въздържали се, приема се. С8 за, против, въздържали се, приема се. С9 за, против, въздържали се, приема се. С10 за, против С 10 За, против, въздържали се, приема се. С 11 Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Председателят смята, че се приема C11, C12. Кой е за? Нека да проверим. Електронно. C11. Всички ли гласуваха? 32 Край на гласуването. 32 за, 22 против. Приема се. С12 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. С13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към гласуването анблок. Това, което ви обявих в началото, Изменение 58, 60 и така нататък до 149 и преамбилни точки до 73 от 66. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Така че си спестяваме по този начин доста работа.

Wir kommen dann zu den einzelnen Artikel. Artik... Добре, сега преминаваме към е, по-нататък, член първи. 57 изменение, това е на 15-та страница. 15-та страница, 57 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 28 изменение за. Против. Нека да проверим електронно 28 изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 32 за, 27 против. Приема се. След това имко 14. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 15. За, против, въздържали се, отхвърля се. 128. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто трето сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143. За. Нека да го проверим. Електронно. Гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 33 за, 27 против. Да, добре, че проверихме. Сега 143 За, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Не е много ясно. Електронна проверка на 31 изменение. Гласувайте, ако обичате. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 34 за, 27 против. Приема се. 144 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 147 за. Да, еле... нека да проверим електронно 146, все пак. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 24 за, 34 против. Отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, приема се. Имко 18 и 34 са идентични, за против, въздържали се. Als nächstes stimmen wir über den Artikel 3 ab, Amendment 100. След това трети член 173-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, приема се. Сто седемдесет и пето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сто седемдесет и осмо. За, против, въздържали се, приема се. 179-то, кой е за? Заедно се гласува с 181 и 19. Приема се. И 317 за, против. Въздържали се, приема се. 180. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 20 и 21. Заедно може да се гласува по тях. За? Против? Въздържали се? Приема се. По 77 нямаше ли да падне, като приехме 178? Падна ли? А, добре. Dann geht es weiter mit Amendment 38. Dafür. Dagegen. 38 сега. За, против, въздържали се, приема се. Итре 14 за, против, въздържали се, приема се. 39 сега за, против, Въздържали се, отхвърля се. 183 и 184 са идентични. Гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 185. Кой е за? Против? въздържали се. Нека да го проверим електронно. 185-то, гласувайте по него. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 31 за, 28 против, приема се. 186 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И 315 за против, въздържали се, приема се. 187 за. Enthaltung ist abgelehnt. Отхвърля се. 192. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. 192. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 24 за, 34 против. Отхвърля се следователно. 189. Кой е за? Кой е против? Същото мнозинство. Отхвърля се. 196. Кой е за? Сто деветдесет и шесто изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. Четиридесет и четвърто за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Електронно гласуване по 44-то изменение. Прекратете гласуването. 25 за, 33 против. Отхвърля се. Имко 24. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Итре 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко 25 за, против, въздържали се, приема се. 214 220 и 221 и 322 заедно те са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим електронно тези четири изменения. Прекратете гласуването. 33 за, 29 против. Приема се. 215 сега. Wer ist dagegen? За, против, въздържали се, отхвърля се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 218, 222, 223 и 323 са идентични. Гласувайте по тези изменения. Приемат се. След това 226, 234 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 219 и ИТРЕ 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Но добре, нека да го проверим електронно. 219 и 321. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 24 за, 37 против. Отпадат. Четиридесет и девет и пет са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се, имко 26 за, против, въздържали се, приема се и 324 за, против, въздържали се, приема се. недопустимо изменение следващото и така стигаме до 50-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Двеста четиридесет и две за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 241. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 243. За, против, въздържали се, приема се. 244. За, против, въздържали се, приема се. 245. За, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се. Електронно, електронна проверка на 246. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 33 за, 28 против, отхвърля се. 247 е, се приема. А, така, 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253-то устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 255 51-во изменение, разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по първа част на 51-во изменение. Прекратете гласуването. 24 за, 37 против, но ми казват, че е, просто сме проспали тук една част, защото отпада първата част. А, така че направо втора част с устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 сега. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 251. А нека да проверим първо електронно 250. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 32 за, 30 против. Приема се следователно. 251. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 252. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Двеста. Може ли елек... да проверим електронно 252 изменение? Гласувайте. Прекратете гласуването. 33 за, 28 против. Сега, 256-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 257 за. Против. Въздържали се. Приема се. 258. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 259 260-то, заедно ги гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 261. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. След това, две, е, след това 52 изменение. Кой е за, против? Въздържали се, приема се. 263-то, 265 и 267 гласуваме заедно по тях. За, против. Въздържали се. Приема се с малко мнозинство, но се приема. Сега заедно гласуваме 53-то, 54-то. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение от преамбилната част, за, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение, за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, за, против, въздържали се, приема се. 61. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо. За? Против? Въздържали се? Приема се. Осмо изменение и девето са свързани. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Следващите 10, 11, 12 гласуваме заедно по тях, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Имко 3, за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка на 13-то изменение. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 32 за, 29 против. 13 се приема. Сега гласувайте по 14-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка на 14-то изменение. Гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 54 за, 7 против. Каква хармония постигнахме тук? След това и трепет за, против, въздържали се, приема се. 17 е оттеглено. 84 на докладчика, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. И 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 изменение и имко 6, заедно ги гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 91. С устно изменение Обсих, че ако някой има възражения по устното изменение, то не се гласува. Аз съм за него, но без устното, така че аз съм против устното изменение. Okay, Добре. Приемаме тази критика. Всъщност ние проверяваме тук само първоначалния текст на 95 първо измене. Кой е за първоначалната версия без евентуалното изменение за против въздържали се? Приема се. Деведесет седем. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90... 90... От 98 за против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100 за против въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. Стой първо. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102 изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 103 за против, въздържали се, приема се. 104 за против, въздържали се, приема се. 104. Нека да го проверим електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 32 за, 29 против. Няма въздържали се, приема се. И така стигаме до 106-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 и 108 са идентични. Кой е за, против, въздържали се. Електронна проверка. Не е много чисто мнозинството. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 23 за, 35 против. Отхвърлят се. И така, напредваме и стигаме до 27 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Итре 10 за? Против? Въздържали се? Приема се. 26-то изменение. И имко 13 са идентични за, против, въздържали се, приемат се. След това преминаваме към към 119 изменение и 3.11. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърлят се. Електронна проверка, добре. По 119 и 311 гласувайте. Моля, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 38 за, 24 против. Приема се. Продължаваме. 123-12. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. И сега гласуваме окончателно целият проект. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 61 за. Няма против, няма въздържали се. Така, сега законодателното предложение, електронно гласуваме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 62 за. Няма против, няма въздържали се. Поздравления! Поздравления за госпожа Рис. Виждате ли, когато само жени работят по една тема, колко блестящо вършат своята работа. Die Kollegin Lange wünscht das Wort. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and of course I want to Благодаря, искам да поздравя докладчика, но мисля, че не бива да забравяме да благодарим и на секретарията, които отговаряха за това. Много добре бе структуриран списъка за гласуване и благодарение на организацията му решихме, всъщност успяхме много бързо да гласуваме. Благодарим ни секретарията. Прекрасно, благодаря ви, че казахте тези думи. Благодаря на дамите, както и на секретарията. включително и дамите от секретарията. Сега Йолайнен доклада, точка 11 от нашия дневен ред. преглед на шестата програма за действие за околната среда и определене на приоритетите за седмата програма за действие за околната среда. Е, мисля, че можем незабавно да преминем към гласуване на измененията. А тези, които не желаят да гласуват, могат да напуснат тихичко. И така, 14-то изменение за против, въздържали се, приема се. Електронно, електронна проверка по 14-то изменение. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 30 за, 27 против. Приема се, макар и не единодушно. 16-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 17-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то сега изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно предложение едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 е оттеглено, 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, Въздържали се. Приема се 300 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тристи второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ясно ли е? По това няма спор. 34-то сега. За, против, въздържали се. Приема се или електронна проверка. 34-то Нали? Проверка по 34-то. Това искате. Не, 33-то. Иска се проверка на 33-то, така че по него гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Сега 37 за а 37 за, 23 против. Така, сега следващото за против, въздържани. Отхвърля се 35-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Сега преамбилна точка С, нова. Кой е за? Дигнете ръка. Сега кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Или искате електронна проверка? По точка С, Д. Нов текст. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 23 за, 35 против. Итре 18. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 то в две части, първа част, кой е за, против, въз... приема се, втората част сега за,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 И трето, разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то за, против, въздържали се, приема се. 56-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Разделно. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 59-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 61-во за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, Приема се. 129 за против. Въздържали се, отхвърля се. 67 за против. Въздържали се, отхвърля се. 68 за против въздържали се, отхвърля се. И 321 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 76-то устно изменение Аз съм против това устно изменение. Добре, изменението в първоначалната му версия. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За, против, въздържали се, приема се. Итре 7. За, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. И 3, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това седмо за против. Приема се. Електронна проверка се иска на консолидирания вариант изменение 7. Прекратете гласуването. 32 за, 28 против. Приема се. Сега 95 за. 95 за, против въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. И 312 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Осмо из... компромисно предложение, изменение за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се.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 118 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, отхвърля се. Електронна проверка на 114. Прекратете гласуването. 31 за, 30 против. Приема се. Поздравления за вносителя. Продължаваме с 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121. За, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване. 123. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 124. За, против, въздържали се, приема се. 125. За, против, въздържали се, приема се. 126. За, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се, 128 за, против, въздържали се, приема се, 130, разделно гласуване първа част, за, против, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 130... Проверка. Електронна проверка на 131. Моля, гласувайте, прекратете гласуването. 31 за, 29 против. Приема се. 133 за,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 Продължаваме. Консолидирано изменение 10 за, против, въздържали се. Приема се. Електронна проверка на консолидирано изменение 10. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 30 за, 28 против, един въздържал се, приема се. А, сега, реги 3, за против, приема се. Следващото, приема се, 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 313 Електронна проверка на 148. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 31 против. Итре 13. Продължаваме. За, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. 12-то консолидирано изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка на 12-то консолидирано. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 30 за, 29 против,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 164 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 8 за, против, въздържали се, приема се. Итре 11. Две части, разделно, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се. Електронна проверка. Итре 11, втора част. Прекратете гласуването. 34 за, 24 против. Продължаваме. И 14, разделно, първа част. За, против, въздържали се, втора част, е, приема се втора част, за, против, въздържали се, приема се. И 3, 6, за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, приема се 173-то, за, против, въздържали се, приема се 174-то, за, против, въздържали се, отхвърля се 175-то, за, против, въздържали се, приема се ИТРЕ 24 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, разделно гласуване, първа част, за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се също. Сбърках нещо, казва председателят. Трябва да гласуваме. Гласувахме устното изменение, а втората част става дума за осмо изменение, втора част. Това трябва сега да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо, а, девето изменение, за, против, въздържали се, приема се. Десето, за, против, въздържали се, отхвърля се. 11. Устно изменение. Разделно на две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част отпада. Е, разделно гласуване по 12-то изменение. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. И почти приключихме целият текст сега, електронно гласуваме по него. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 50 за, 8 против, 1 въздържал се. Поздравление на Йо Лайнен. Това беше гласуването. Приключихме. Благодаря на всички за дисциплинираността. И продължаваме с нашия дневен ред с точка 12. So, ich bitte diejenigen, die weiter dabei... И така, онези, които искат да останат в залата, моля да седнат. А онези, които искат да напуснат, моля да го направят веднага, за да продължим работа. Следващата точка в дневния ред е 12-та точка. Въпрос, искане за устен отговор за срещата на високо равнище Рио плюс 20. Давам думата на Европейската комисия. Господин Макела има думата. Okay, you, uh, me... Благодаря. Първо благодаря за тази възможност е, да ви дадем е, малко информация за това как върви подготовката е, за конференцията за устойчиво развитие на ООН в Рио де Жанейро от 20 до 22 юни. Ще ви разкажем какво се случва. Първо, много бързо се задвижиха процесите сега 4 месеца преди началото на конференцията. Държавите бяха приканени да излязат с идеи до ноември миналата година, което пък от своя страна доведе до разработването на документ за преговори. Нарича се Проект 0 и това ще бъде крайният документ на тази конференция. И по това ще се водят преговорите в Рио де Жанейро. Нашите идеи, тези на Европейския съюз, към а, този проект, проект 0, са взети предвид в най-общи линии и по-специално се признава, че зелената економика в контекста на устойчивото развитие играе изключително важна роля за постигане на устойчивост. Има и много други въпроси, които са включени, взети са от нашия документ, но документа проект 0, както казах, не е много съсредоточен, имам предвид, не е много детайлизиран, още е в процес на конкретизация. За първи път в края на януари бяха проведени преговори в Нью Йорк по този въпрос и те продължиха в края на февруари. В същото време Европейския съвет разработва следващата си позиция, която ще бъде финализирана светлината на установеното. Срещата на върха на държавните правителствени ръководители на ЕС също ще се занимае с Рио. Истинските преговори по тази среща в Рио ще започнат е, след е, първо четене през март в края на април, началото на май се очаква окончателен вариант и това ще доведе до последните преговори преди конференцията. Искам да ви посоча някои въпроси, които са изключително важни и по които се водят преговори. Първо, Колумбия, Гватемала подадаха една инициатива и тече дебат до каква степен тази конференция трябва да започне един процес на разработване на глобални цели за устойчивост. За да започне тази трансформация, която е необходима, за да се постигне устойчивост. Този дебат тече. Европейския съюз не е взел окончателна позиция по него но има все по-голяма подкрепа за това е, срещата в Рио да излезе с е, конкретни цели, които да покажат какво трябва да се прави след конференцията в Рио и какво може да се постигне. Моята институция, Европейската комисия, по отношение на залагането на целите, работи усилено по пет основни сфери, в които ще се залагат такива цели. Ако се приеме, разбира се, текста. И това ще бъдат цели отвъд и над целите за развитие на хилядолетието до 2015 година. Тези пет сфери са свързани с океаните, риболова, ерозията на почвите, ефикасност на ползването на водите. И защо водите са част от тези цели. Ресурсна ефективност, отпадъци химикали, енергетика и достъп до ВИ, което е особено важно, светлината на процеса е енергия за всички, е, подета от генерален секретар на ОНЕ. Това е първото, което исках да посоча. Ето това са въпросите, по които ще се говори. Но още един въпрос, който бе повдигнат от Европейския съюз по-специално. Как можем да направим така, че целеполагането да се превърне в практика и да има едни съгласувани мерки, така, щото и в национален, международен и глобален план да се ускори процеса на постигането им. И ще има една пътна карта с конкретни действия. Още много усилия трябва да се положат, за да може тези действия, които ще бъдат одобрени в Рио, да се превърнат в конкретни практически приложими резултати, които да са достатъчно амбициозни, за да е, доведат до постигане на целите. Третият въпрос е свързан с управлението. Има едно съгласие, че на тази конференция трябва да се говори за реформата на едно устойчиво управление в световен мащаб. Реформата на институциите е пряко свързана с целеполагането и с действията. Необходими са ни институции, които да могат да постигнат това, което трябва. Позицията на Европейския съюз е, че екологичният стълб на устойчивото управление – е прекалено разбита и фрагментирана. И за това програмата на ОНЕ трябва да се превърне в институция на ОНЕ, а не просто да бъде програма. По това също в момента се дебатира. Дебатира се също така по това, защо устойчивото управление и реформите, които ще дадат до него, задават въпроси като какво и как да се направи, дали да има съответен съвет за устойчивото развитие. От гледна точка на С, институционното развитие включва един много по-широк дебат. Не само органите на ОНЕ, международните финансови институции и световният търговски режим трябва да им даде приоритет според Европейския съюз, за да се стигне до една нова трансформация, която ще е напълно необходима. Дебатите трябва да се движат между различните сектори и сфери. Дебатът обаче не е напреднал. И накрая още нещо за прилагането. Кой ще плати е, за постигане на одобреното в Рио. Програмата за околната среда на ООН смята, че за да има по-зелена, по-приобщаваща глобална економика, ще са необходими 2% от преходните инвестиции от БВП в годишен план. Нито една официална програма за подпомагане, няма да може да подпомага така развиващите се страни, че това да стане факт. Така че нашата позиция, позицията на ЕС е, че средствата трябва да се наберат национално, защото е в интерес на всяка една от страните да работи по тази трансформация и съответно развойната помощ за най-слабо развитите страни да бъде използвана за катализиране на мобилизирането на средства. Това са четирите сфери, по които текат дебати, преговори, становищата на различните страни, региони, групи са различни. Би било справедливо да кажем, че все повече се приема идеята за една по-зелена, по-приобщаваща економика, като е една нова възможност за постигане на устойчиво развитие, предоставяне на работни места, економически възможности и създаване на нови работни места от нов тип. Това все повече се разбира, особено сред африканските страни, но и държави като Китай, Япония и някои от латиноамериканските държави, като Мексико, Чили, Чили Гватемала. Те разбират значимостта на въпроса. В същото време обаче има и отпор. Отпор към тази идея за по-зелена, по-приобщаваща економика. Някои латиноамерикански страни, например, като Венецуела, Боливия, Бразилия дори до известна степен. Все още не са напълно убедени, че това е важно за световната економика в бъдеще и искат да знаят повече. Е, в случая включвам дори една Индия. Те искат да са сигурни, че това няма да замени устойчивото развитие и че ще доведе до резултати във всички сфери на устойчивото развитие, включая економическите и социални аспекти на това развитие. Има и гласове, които изразяват страх и казват, че развитите страни по този начин слагат една фасада, зад нея се крие нещо друго. Нещата се движат бързо и все по-бързо ще се движат, Но, за да имаме амбициозни и конкретни резултати от Рио, трябва да положим доста усилия, защото ще има много работа, която трябва да тече вътре и в Европейския съюз, и по-специално външно-дипломатически връзки, които ще са необходими, за да се излезе с поразумения от Рио, които да са удовлетворяващи и за ЕС европейските институции, като Европейския парламент, например, би трябвало да играят своята роля. Благодаря ви. Äh, Много ви благодаря. Госпожа Канцукайте от Генерална дирекция за меделие. Искате ли думата? Можем да ви слушаме един след друг.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 Искам да добавя към казаното нещо съвсем дребно. Къде сме сега в този процес? Съветът е напълно съгласен, че е труден този път за постигане на успеха, защото въпросите са сложни, времето напира, занимаваме се с водите, с химикалите, с океаните, с управлението и кой ще участва как, гражданското общество. Несъмнено, новите преговори е, водят е, до рискове, свързани с дипломатическите усилия, и нямат нищо общо е, тези рискове с устойчивото развитие. Поради тази причина е ясно, че политиците трябва да засилят е, своето присъствие. Бях в Найроби миналата седмица на един съвет там. Там а, мисля, че забелязах доста положителни признаци от различни политици и държавници по отношение на Рио плюс 20. Това е важно и трябва да се отбележи, че Европейския парламент има много важна роля при изграждането на натрупването на политическа воля и посредством националните си контакти. Освен това, има нужда и от яснота за това как ще се постигнат нещата, целите, как ще се превърнат в действие. Така че задачата пред нас е доста предизвикателна, но, имайки предвид, че ние сме председателство на съвета, ще направим всичко възможно да засилим усилията си, за да имаме успех в Рио. Какво прави датското председателство, за да бъдем по-амбициозни? Работим нон-стоп 24 часа по този въпрос Очакваме държавните и правителствени ръководители да изпратят тази седмица ясен сигнал по този въпрос. Работим по заключенията на съвета. Има следващата седмица съвет по околна среда. И освен това ще има и неформална среща на министрите по околна среда в Дания. Ако е необходимо, ще променим позицията на ЕС, а, когато тя се доразвие. Работим постоянно на ниво служители и държавни служители. Днес ще излезем с конкретни изменения към а, този проект 0, за който говори колегата, пред бюрото на Рио плюс 20. В Нью Йорк имаме много силно присъствие, заедно с комисията и АСД. Правим всичко възможно а, и да се занимаваме с неформални контакти. Използваме всеки възможен контакт на министерско ниво, на ниво служители, за да се свързваме с другите важни страни в процеса. Обясняваме, че зелената економика не е само за развитите страни, а носи ползи и за развиващите се страни. Това е много важен въпрос за напредъка ни. Ще направим всичко възможно да работим заедно с напредничевите страни, както и с африканските и най-слабо развитите страни, с които се видяхме в Найроби миналата седмица. Ще направим всичко възможно да построим мостове към гражданското общество и други защото те ще бъдат много важни и в Рио, и извън него. Много благодаря на съвета. И сега господин Гебранди. Благодаря ви, председателю. Много благодаря и на комисията и на съвета за информацията, къде се намираме. Чудесно е, че те подкрепят същите въпроси, които и ние подкрепяме и наистина работят 24 часа, за да постигнат тези цели. Говориха за трудна битка и за кратки срокове, Не бива да подценяваме възможностите обаче, които имаме. Много от преговорите са парализирани и мисля, че сега е момент, особено в институционален план, да се постигне напредък и сериозно да се Подобре институционалната рамка в световен мащаб. Имам няколко въпроса. Първият е за координацията между комисията и съвета. Когато сме в Рио, коя от двете институции е, ще бъде основен преговарящ? Не бива да забравяме опита от предходни големи конференции и за това въпросът е изключително важен. Та, това беше първият. Вторият въпрос е свързан с а, това какво се случва с, с а, развиващите се страни. Доколкото зная, в Дърбан е имало промяна. Г-77 не са били така обединени като преди Работи се по въпроса. Връзките в Дърбан между развиващи се страни бяха използвани в опит да се разбие ситуацията, в която се намираме, защото първият вариант, нула, както го нарекахте вие, беше или не е достатъчно добър и трябва да се опитаме да излезем от този застой а, и да преодолеем компромисите от Дърбан. И накрая... Check my... Yes, that, that concerns the, um, um the representative from the по отношение на представителя от, на датското председателство. Говорихте за Нью Йорк, казахте, че това не е най-доброто място за преговори в момента, защото има uh, други елементи, които като че ли влизат в преговорите и че политическото ниво трябва да засили а, присъствието си. И точно съвета идната седмица е една отлична възможност за ЕС да покаже колко сериозно гледа на Рио плюс 20. Обедени ли сте, че ще има много силни заключения през идния петък? Това е първия въпрос а другия е свързан с съвета за околна среда едната седмица. Какво очаквате този съвет по околната среда и участват ли държавните правителствени ръководители на държавите членки на ЕС в този процес? Благодаря, казва председателя, господин Флоренц и след това Йо Лайнен. Благодаря много, господин Бранди за възможността да обсъдим този въпрос. Документа 0, както го нарекохте. е в съответствие с направеното от комисията. Комисията действително случай си върши работата. Това очакваме от нея чухме от представителя на съвета за всички тези дейности. Всичко това е много интересно, но в самия документ не виждам нищо като някакви осезаеми доводи или инструменти. Мисля, че още сме много далече от осезаем успех и дори осезаема стратегия. 70 страни или над 70 да си съдействат, това е много сложно. Но какво е това? Някакви съвет ли ще бъде? Комисия ли? А, тоест, а, а, кой е от наша страна като представител? Само комисаря Поточник или а, ще има и представителство от страна на съвета? Как стои въпроса с взаимодействието на институциите? Мисля, че трябва да подготвим нашето взаимодействие по начин, по който се подготвихме за Рио. Йолайнен има думата. Благодаря. Радвам се да чуя, че и съвета, и комисията са ангажирани с подготовката на срещу високо равнище за земята. Каква е ролята на Европейския съюз? Без съмнение водеща. Устойчивостта е важен елемент, ще е важна за десетилетия и столетия напред. Трябва да помислим отрано. И разбира се, европейската политика трябва да се чуе с един глас от страна на комисията и съвета. А, трябва да има общ проект. И нашата дипломация трябва да е толкова силна, че да може да формира съюзи, въпреки че има известна а, опозиция, има желание да се използва протекционизъм и по този начин да се спре развитието. И наистина въпросът е до каква степен сме наляли основите в Рио се гледат конкретни цели, но в момента става въпрос за нещо не толкова ясно, а това, което искаме е конкретни цели, конкретни цели за различните сектори, в защитата на климата. Имаме 2 градуса като цел, намаляване на температурите, необходими са ни подобни цели и за другите сектори по време на конференцията в Рио. Трябват ни и съответните данни. Действително ни е необходим, а, необходимо да набавим данни, да имаме данни, да ги анализираме. А, имате ли представа какви са точно цифрите в областта, колко ще са загубите. И също така, говорихме за това, че трябва да участват всички заинтересовани страни, особено на местно, регионално ниво, в Рио 92. ще въпрос за общия дневен ред 22. Така че ни трябва някакъв вид местен дневен ред, локализиран. Мати си прави следват. Благодаря. Благодаря за зададения въпрос на колегата. Благодаря на комисията и на съвета за отговорите. Ще кажа, че четейки а, информацията за Рио плюс 20 има доста бихме могли, би могло, би било възможно и трябва да призная, че това ме притеснява. Много ме притеснява. Три месеца и половина само остават до уречения ден, а той вече беше отложен веднъж, което даде тази мъгливост на, на решимостта. И ако наистина ни остават само 3 месеца и половина, ще получим ли наистина реални резултати? Искам да чуя отговор. Вие е, сте разработили много добра бележка информационна и наистина резултата би бил чудесен но не ако бихме могли или ако можем евентуално да допринесем. Искам да видя осезаеми резултати. И имам принос и от своя страна, тъй като в момента в Европейския съюз работи по редица въпроси. Не само пибалци, поточни като комисари са се изказвали а, по този въпрос в комисията ИТРЕ и комисарката Хилдегард също участва в едно от заседанията. А, мисля, че има много добри теми, инициативи за енергийната ефективност и така нататък, но мисля, че ако ние разводним дневния ред с всичките тези теми, няма да постигнем резултати. И така, първо, има много, а, твърде много приоритети. Няма ли да е добре всички еко обозначения, етикети, които имаме навсякъде по света, да я обедним, да има система и всеки да може да види откъде е източника, какви са разходите, какви са въздействия в околната среда, какво е отношението на корпоративна гледна точка, което е а, довело до този продукт че това би било наистина много добър резултат. Ако това е един резултат от Рио, едни а, комбинирани форми на етикетиране с а, информация за околната среда, за происхода, за енергийната ефективност, това би било много добре. А, някакво подобно споразумение на Дот Франк с, на международно ниво защото това е изключително важен въпрос. Източниците на суровини, корпоративното поведение и не на последно място, смятам, че Рио на Рио трябва да постигнем възможности за действие за малките какво става? Иначе имаме системи на ниво над а, национално ниво, междуконтинентално ниво, но смятам, че Рио трябва да бъде една среща на високо равнище за гражданиците. Как можем да допринесем за живота на някой в Африка, по отношение на енергийната е, ефективност, как можем да подобрим техния живот, за да имаме наистина с заеми предложения на микрониво. Това би било едно голямо постижение за тази среща. Благодаря. Благодаря, Виторио Проди и следващия оратор. Благодаря. Смятам, че Рио плюс 20 е една отлична възможност, която не бива да загубим. Най-вече защото Рио 92 беше много важна конференция и за лансирането на идеи, например биоразнообразието, да не забравяме идеята за устойчивост, която тръгна от там. Аз съм убеден, че трябва да постъпим по-смело и в този момент, най-вече защото имаме възможност от конкретен избор, който да е от фундаментален характер. Според мен тези фундаментални видове избор, който трябва да направим, трябва да са експлицирани и да бъдат по-общи. Отвъд БВП. Трябва да разберем как отиването отвъд и над БВП може реинвентаре, репозиционаре. Би могло да премести нашата цивилизация на едно ново, по високо място. И някои фундаментални принципи не бива да забравяме, като например човекът, който трябва да е в центъра, както и идеята за общото благо. И вътре в рамките на всичко това трябва да подчертаем и аспектите на равенството, които са изключително важни – до момента винаги сме ги разглеждали само от гледна точка на водата, например, от достъпа до вода, общото благо, но най-общо погледнато при водата проблема е разрешим, когато имаме енергия. Но има други природни ресурси, където нямаме никакви външни нужди от помощ и трябва да имаме равен достъп до природни ресурси всички поколения и бъдещите поколения. По този начин трябва да се опитаме да постъпим смело, за да избегнем изчерпването на земята, на водите, защото това ще работи и срещу световния мир. Така че трябва да настояваме за солидарност, за принципа на солидарност, тъй като това е основен краягълен блок за кохезията на нашите общества, както и възможността да постигаме съгласие на световно ниво. Благодаря на Европейската комисия, както и на съвета за извършената работа и съм на тяхно разположение като официален делегат на парламента на Рио плюс 20, за да мога по-конкретно да работя по тези предложения. Трябва наистина да бъдем по-смели, по-храбри в предложенията си. Защото само по този начин можем да стигнем до заключения, които да са по-задълбочени и в международен план, и на местно ниво. Благодаря. Благодаря, господин Роти, Следващия оратор, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Благодаря на съвета и на комисията. Само няколко конкретни момента искам тук да повдигна. обсъдих тези въпроси с колегите всъщност чухме много сериозен довод в тази посока. В нашата комисия работим и с Световната здравна организация и в посоката на здравето и в посоката на околната среда. И разбира се, не всичко работи както трябва, това не означава, че трябва просто да отхвърлим или да разградим всичко. Напротив, трябва да го подобрим. Съвната здравна организация работи, макар и с неуспехи, все пак имаме основа, на която действаме, която може да критикуваме, но да подобряваме. Нямаме такова нещо за околната среда. Смятам, че тя заслужава да има такава организация. Много често органите на ООН е, не функционират както трябва. Може би ще трябва да е, да се разгледат доста цялостно, но не знам какво смятате вие от страна на комисията и на съвета. Трябва да разгледате този, това предложение, което е част от нашата резолюция или въпрос. В Гватемала съм информиран, че съм информиран, че се работи наистина в посока на устойчивото развитие. Аз работех там като лекар има наистина в много държави най-различни дейности, свързани с това, че се припознава необходимостта от устойчиво развитие. Но има и доста по-лошо от нашата ситуация. Например, министр... министрите не си говорят, че речем, от, из... от Съединените щати, Китай и така нататък. Говорим за търговия с, еми... с емисии, но съм сигурен, че тези, които ще обсъждат в Рио плюс 20, те нямат представа какви проблеми имат мислите на транспорт. И така, или трябва да спре това говорене за Рио плюс 20. Или просто ясно да се каже, че сме против а, но наистина да прекратим тези а, изказвания срещу Европейския съюз. Споменахте думата зелена економика. Често я чувам, но тя означава различни неща. Надявам се, че нямате предвид растеж с екологична помощ, с ограничаването на економиката базирана на заеми и с някакви технологии. Не, това няма да разреши а, предизвикателствата, пред които сме изправени. Според мен, зелената економика трябва да е устойчива не само от екологична гледна точка, но и от глобална, солидарна гледна точка, където виждаме бедните страни на света, които имат право на техния справедлив дял от ресурсите на света. Глобалното решение за създаване на заетост, често с лесен достъп до капитали, което създава а, такива економики, които се провалят, но все пак, ако глобалното решение е, е успешно, ние все повече ресурси ще използваме или все по-голяма част от ресурсите. И така, какво означава зелена економика, когато вие говорите за нея? Надявам се, че не става въпрос за зелен растеж, защото не това е отговора на глобалните предизвикателства. И така бих искал да помоля за малко разяснение какво означава зелена економика за мен това е по-скоро социалното измерение. Благодаря на господин Шлютер. Мирослав Луцки има думата. След това Сандрин Белие. Благодаря, господин председател. Искам да се спра на казването на колегата точно преди мен. Когато говорим за зелена економика в Европа, звучи много ясно, Имаме идеи за това какво се има предвид. И в Европа, в Европейския парламент би трябвало да можем да дадем ясно определение. И наистина за бедните страни е много трудно да им се обясни, че зелената економика не е някакъв трик от страна на богатите, който те искат да приложат, за да продължат да се възползват от ресурсите. Така че искам да чуя по-конкретни идеи. Благодарности за автора на въпросите, защото тези въпроси ни позволяват да отворим това обсъждане, макар да имам някои моменти. Всъщност има възражение по някои думи, а именно думата сигурност наистина как или да се осигурят а, как а, може да обаче да се говори за реформа на ООН. Това не е възможно за Европа. Ние трябва да осигурим от наша страна тези действия, които ще доведат до напредък. Въпросите, които ще засегнем на Рио плюс 20, трябва да са по-местни, по-регионални, по-близо до гражданите. Съгласен съм с това. Смятам, че много често ние повтаряме едни чудесни цели, говорим за устойчивото развитие, но ако не предоставим конкретни, ясни идеи, ще загубим репутацията си. Една друга тема, на която искам да се спра. Има неща, които могат много лесно да се обяснят и да се осъществят в развиващия се свят, а именно управлението на отпадъците, борбата с замъсяването на водите. Аз мятам, че наистина можем да предложим много добри, лесни решения за развиващите се страни и съм сигурен, че има много а, хубави държави, а, да речем в тропическия регион, които са с много красива природа и там се изгарят отпадъците. И наистина ние трябва да им помогнем хем да подобрят тази ситуация, хем по този начин да се създадат нови работни места и така. Аз вярвам, че тези конкретни цели ще бъдат а, широко подкрепени, защото ако се обърнем към Индонезия, Малайзия, те също се притесняват за качеството на водата. Смятам, че става въпрос за тема много конкретна, която а, лесно може да бъде превърната в постижима цел, която да бъде осъществена и по този начин да се превъзмогне бедността. Но няма как Европейския съюз сам да а, преодолее бедността навсякъде. Сандрин Белия има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, тъй като колегите Изказаха много от това, което исках и аз да кажа. Аз се присъединявам към тази закриженост, която изразиха и те по отношение на недостатъчно прецизираните цели. А съвета и комисията не дават достатъчно светлина по това, което ще произ... Е, произтече от тази среща. Днес бихме искали да видим в позицията на съвета и на комисията и как те ги отстояват в международен план. Всъщност имам два въпроса. Какви гаранции имаме ние за зелената економика и включването на това е, измерение, устойчиво и солидарност в дългосрочен план, докъде са стигнали дискусиите тук и Европейския парламент е, ясно подчертава тази необходимост на по-ясно дефиниране и гаранции за устойчиво развитие е, в Рила. По отношение на економическото управление не ми стана ясно Докъде са стигнали нещата с създаването на Международна независима организация за опазване на околната среда? Какъв е статута, бюджета, правомощията на подобна организация, ако може да получа допълнителна информация по това? Благодаря ви. Благодаря на госпожа Белие. Мисля, че изчерпахме списъка с ораторите. Наистина беше необходимо, полезно да се повдигнат тези въпроси. Какво е, разбираме ние под е, зелена економика, растеж? Трябва ли да преразгледаме тази терминология, която използваме, така че да бъдем по-ясни пред обществеността. Има практически измерения по отношение на предприетото в въздушния транспорт. Мисля, че и за това трябваше да се говори институциите и необходимите реформи. В тази посока е мой въпрос към комисията. Доколко службата за външно дейност, дейност участва в тази тематика? Да, това е отлична институция, но политиката за избягване на климатичните промени, опазване на околната среда – имаме ли дипломация, европейска дипломация в тези насоки? И какви са разходите свързани с това? Защото при организиране на подобни международни големи срещи и форуми този въпрос винаги се повдига. Как ще успеем финансово да се справим с това? И има ли специфична стратегия Европейската комисия в сферата на финансирането? Една молба също така към Европейската комисия. До този момент, по традиция, делегацията на Европейския парламент а, участва активно защото след подобни конференции ние от нашата комисия околна среда в парламента трябва да осъществяваме нашите задачи, свързани с парламентарни контрол. Така че умолявам ви, дръжте ни в течение за развоя на тези теми, на дискусията по тези въпроси бих искал да съм убеден, че ще получаваме такава информация, защото три европейски институции ще присъстват, 11 са нашите членове. Когато парламентаристите се срещат на място, е добре да имаме тази информация, така че, моля ви, пълноценно приобщете комисията, парламентарната комисия по околна среда. Наистина, само така ще можем да осъществим нашата мисия, господин Андерс, и след това ще дам думата на съвета. Thank you, Mr. Chair, thank you for a wealth много ви благодаря за най-разнообразните реакции, коментари, които показват на Европейската комисия, че безпокойствата на парламента за резултатите са много сходни с тези на Европейската комисия. Искаме практически, конкретни резултати и това е съвсем ясно послание. Искам да отговоря на някои въпроси, които бяха повдигнати. Първият бе свързан с това, как преговаряме. Как комисията, съвета и СВД работят заедно в преговорите. Отлично си сътрудничим. В тясно сътрудничество с председателството. По формални и неформални канали. Заедно сме създали един екип преговарящи, където има представители на комисията, на делегацията в Нью Йорк, на Европейската служба за външна дейност. Така че това е екипна работа и трябва да бъде така, тъй като не можем да отделяме прекомерно време за вътрешни дебати. И като имаме предвид а, желанията на Европейския парламент и делегацията на парламента да получава пълна информация, трябва да кажа, че разработваме конкретни документи с факти и допълнителни информационни документи, така че нямаме проблеми да ви предоставим информация. As as question... По вторият въпрос за развиващите се страни и Г-77. Дали разцепването, което се получи, може да бъде използвано в Дърбан имам предвид, или да намерим партньори сред тези Г-77. Разбира се, че можем. Г-77 не искат а, тази група да върви в различни посоки и всеки да тегли към себе си, но така се случва, особено африканските страни. Тяхната позиция е много сходна с тази на ЕС. Африканският съюз, над 60 е, члена на Африканския съюз, приеха една обща позиция за конференцията в Рио, която е много конкретна и е много близка до позицията на ЕС. Но не само африканските страни имат такава. Вътре обаче, сред тези Г-77 има различни нюанси. Проблемът е, че когато дойдат на масата за преговори, те се разбират по най-малкия общ деноминатор, а то обикновено е нещо, което преди това са си решили. И от наша гледна точка това е прекалено консервативно. Колегата от Дания говори за Нью Йорк и дипломатите за това, че те не трябва да са единствените, които се занимават с преговори. Необходимо е политическо лидерство в този процес, наистина, и то незабавно, тъй като дипломатите, служителите няма как да доведат до пробив затова политици, Европейския парламент от тук насетне би трябвало да бъдат основни в процеса. В този момент или тази сутрин цялата Европейска комисия, не само Пибалкс и Поточник, обсъждаха Рио на базата на познатата информация – за това как да подсилим а, преговорите, да ги съсредоточим. Аз споменах приоритетите и те бяха използвани и тази сутрин в дебата. Искаме също и продоволствена сигурност и изкореняване на бедността. Ако се изчерпат а, природните ресурси, обикновено бедните страдат най-много, най-вече в развиващите се страни. Така че изкореняването на бедността е най-важно. Основен приоритет и друг приоритет – продоволствената сигурност. Този проект Нула Съгласни сме с мнозина от вас, които изразиха безпокойство, че този проект Нула не е конкретен, но един смел опит от органи, страна на органите на ОНЕ да включи 6000 страници идеи, които всички вървят в различни посоки. Затова е логиката на документа все още не е ясна, няма ясен сюжет, като че ли. В идните седмици това ще се изчисти. Някои от конкретните въпроси, които бяха повдигнати сега, необходимостта от напредък по отношение на информационната база, и как измерваме напредъка, нещо, което трудно се измерва. По този въпрос се води интензивен дебат. Някои са по-ясни като въпроси от други. Сега обаче е момента да се излезе с конкретни идеи и ние а, ще стигнем така и до преговорите. И накрая дефиницията на зелената економика. Разбирам, че трябва да започнем да говорим за по-приобщаваща економика, за да сме сигурни, че социалната страна не се забравя. И ние, европейците, сме тези, които в своите политики можем да се насочим най-добре към това. Ако погледнем останата част от света, то точно Европейския съюз е този, който включва социалния аспект в економическата си политика. Но определението трябва да бъде изяснено. Трябва да адаптираме економическото си развитие към глобалните ограничения и социалните потребности. Ето това е зелената економика. Още нещо. Прилагането на стратегията. Това е един въпрос, който вече бе обсъждан по време на преговорите различните отговорности. Нашето послание беше ясно и в неформален, и в формален аспект. Не се търсят допълнителни ресурси и няма това. Но трябва да видим как можем да се сручим върху ресурсите по-добре и официалната помощ за развитие се занимава с това. Това е помощ към най-слабо развитите страни. Посланието обаче е, че това няма да бъде достатъчно. Така че, ако има някакви иллюзии, че някой друг ще плаща сметката, а, няма да се получи това. Защото говорим за един преход. Each country to move to this direction. And uh, of course, ние трябва да се движим в тази посока и където е необходима помощ, за да се катализира, да се изгради капацитета, трябва да се предостави. И финансовата стратегия съществува, защото ние работим много усилено за да привлечем международните финансови институции да подкрепят този път напред и определено има на неформално ниво ясно разбиране, че в момента съществува ресурсната основа. Европейският съюз препотвърди своите цели в това отношение и това е и посланието на моята комисия. И няма да се а, откажем от тези цели, макар че те няма да решат въпросите свързани с прехода и трябва да мобилизираме както публични, така и частни ресурси за необходимите инвестиции за прехода. Може би да спра до тук и а, ще оставя и на колегата от съвета да а, откликне на някои от позивните въпроси. Благодаря много. Благодаря, господин Макева. Сега давам думата на съвета. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда доста кратък от тази страна, от страна на председателството. Благодарности на всички повдигнали а, различните теми. Да знаете, че си ги отбелязваме. А, зависимост от това как проработят а, взаимоотношенията в Нью Йорк, преговорите. Имаме много добър екип и от страна на комисията, и от страна на съвета. Ние се постарахме да направим един много силен екип. Това е което имаме, от което имаме нужда. Единен глас на Европейския съюз. И разбира се, на място е най-добре да действаме заедно и с вас, с депутатите на Европейския парламент, за да постигнем необходимото там. Въпрос на господин Макела. Един от тях беше дали сме убедени, че съветът изпраща достатъчно силен сигнал тази следващата седмица. Да, убедени сме, много а, сме сигурни, че ще изпрати много силни сигнали, които ще дадат посока на нашата работа като преговарящи. Също така сме убедени, че министрите на околната среда през следващата седмица ще определят мандатите и ще се приближат до по-ясно определение на зелената економика, а, в което няма да навлизам в момента, но със сигурност а, а, ще говорим за социалното измерение и включването на социалното измерение в идеята за зелена економика. Благодаря ви много. Благодаря много. Господин Хансен. Сега ще дам думата на автора още веднъж, господин Габранди. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията и на съвета за отговорите, които дадоха на нашите въпроси. Наистина а, усещам а, нещо, което не мога да нарека липса на амбиции, защото все пак вие имате амбиции, вие непрекъснато преговаряте и сте на масата на преговорите и а, много по-добре може да прецените възможностите. Но вие също така говорите за необходимостта от а, политическо лидерство, което да се прояви в момента. И наистина аз смятам, че това е ключово за настоящия момент. Това означава, че ръководството, лидерството в Европейския съюз, държавните и правителствени глави. Тук също трябва да говорим и за ангажиментите от страна на правителствените ръководители. И наистина с нетърпение чакам заключенията на Европейския съвет, които предстоят в петък. Не съм много оптимистично настроен спрямо тях, защото ако припомня начин по който съветът а, заключи спрямо а, теми като биоразнообразието и ресурсната ефективност, не това е амбицията, нивото на амбиция, която, от което имаме нужда, ако искаме успех на Рио плюс 20. Смятам, че не трябва да подценяваме възможността, която имаме на 20 юни и необходимостта да стигнем до много силни международни а, решения на, това, на тази среща на високо равнище. Това е първата ми тема. И на второ място, а, слушайки вашите а, бележки, ми се струва, че а, страната домакин Бразилия може да изиграе една много силна роля. И въпросът ми е какво могат европейските депутати да направят, за да окажат въздействие върху Бразилия. И също а, смятам, че има европейски депутати, които имат много повече желание да се действат, колкото техните правителства. Това е на следващо място. И на последно, имам пълна увереност в екипа за преговори, който е съставен от съвета, от с комисията. Много съм доволен, че става въпрос за датското председателство в момента, но става още по-трудно, когато направим по-високата стъпка на ниво политическо а, ръководство, защото тогава имаме още по-голямо его от всички страни на масата. И така как можем да имаме увереност в такъв един преговорен екип – ако не са всички на място като председателстващи комисията и така нататък. Нека в заключение ви пожелая много успех, късмет и още повече амбиции по време на преговорите. И накрая, нещо, което може би да помолим, някакви писмени актуализации в следващите месеци, просто да ни информирате по пътя към Рио. Благодаря много. Благодаря ви. Наистина беше крайно полезна тази дискусия. А, съвсем скоро започва тази конференция. Мисля, че наистина бихме могли да представим по-амбициозни изисквания. И тази среща трябва абсолютно да даде някакъв отговор. Климата, околната среда, всички виждаме влушената ситуация, ако Европа иска да играе водеща роля, трябва наистина да се предприемат сериозни мерки, така че през юни в Рио конференцията наистина да даде гаранции, отговор на въпросите, да поеме ангажименти и да ги изпълни. Защото през последните години толкова много конференции се проведоха и аз мога да кажа, когато съм близо до избирателите си, все по-често чуваме как Европа вече не е в състояние да управлява, да решава проблемите, дълговата криза и всички други проблеми налагат наистина да обменяме информация и да видим какво можем да направим всички заедно със съвместни усилия. Нека да бъдем в Рио единни и тази конференция да завърши с успех. Не можем да си позволим провал. Благодаря много за тази качествена, продуктивна дискусия. Благодаря ви. Сега преминаваме към точка 13 от дневния ред. Е, въпроса с искане за устен отговор на госпожа Белие. И добавям, че имаме телевизионни оператори сред нас, ФР3, трети канал на френската телевизия е тук. Госпожо Белие, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Ще се е, постарая да бъда възможно максимално ясна. Е, бих искала Комисията околна среда да бъде сезирана подобно на други парламентарни комисии, като тази за развитие или Инта, е, да бъде сезирана с изискане за становище по последиците от търговското споразумение за борба с фалшификациите в а, сферата на селското стопанство и биологичното разнообразие. Акта наистина от няколко седмици е много актуална тема и тази седмица по-специално говорим а, за последиците в интернет несъвместимостта с опазване на основните човешки права по силата на Европейската харта, противоречието с текста на акта и тези права. Но, освен всички тези аспекти и защитата от фалшификации и борбата с пиратството в интернет – този текст е свързан и с законодателство, свързано с продуктите, подлежащи на патент. Именно в тези рамки се вписва моят въпрос към комисията. Защото ако в международно международен план се съществява защита, закрила на патентите. Това обхваща не само лекарствените средства, някои храни, а също така сортовите семена. И днес всичко това а, е, се патентова. Около стотина а, заявления за патенти се внасят всяка година в Европейската агенция няколко хиляди растителни видове и сортове си на семена се патентоват. Две огромни многонационални компании, Монсанто едната, внасят тези заявления, няма да го крия от вас. Има противоречие между една, един растителен вид, който може да попадне, може да бъде патентован, но може да бъде предмет и на сертификат, така че да може да се използва ако става дума за вид, който е обхванат и от а, патент и от сертификат, всъщност е предмет на патент или на сертификат, всъщност се прилага патента. И Патентите за сортовите семена знаем колко важен елемент е това. Това е свързано с използването а, на земите, достъпа и поддържането на биологичното разнообразие в селското стопанство, продоволствената сигурност. Днес много селени се сблъскват, са предмет на силен економически натиск, зависими са финансово и юридически. Нашите производители, фермери са подложени на тези е, удари, тъй като се поставя въпроса за интеграцията и акта има отношение към е, тези патенти. За това съвсем ясно искам да задам въпрос на Европейската комисия днес, е, когато се говори за преговорите по това споразумение, какви мерки, какви гаранции се предприемат, за да е, се гарантира в бъдеще е, закрилата, е, както по отношение на сертификатите, какви са гаранциите за биологичното разнообразие, бъдещето на нашето селско стопанство, какви са перспективите, които се предвиждат за сигурността и независимостта, продоволствената независимост. Благодаря на госпожа Белие, казва председателят. Комисията има думата. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Комисията винаги е подкрепила следната позиция. Акта трябва да се прилага на всички а, права на интелектуална собственост а, във всяка една сфера. Акта е споразумение, чиято цел е борба с фалшификацията и пиратството. А, то се отнася до търговски обмен с трети страни. Фактът, че споразумението АКТА обхваща всички е, права, свързани с интелектуалната собственост, това е съвместимо и вече е дефинирано в Европа, в европейските е, законодателни рамки. Има директива за зачитане на правата на интелектуална собственост. И това е позицията, която винаги е отстоявала Европейската комисия. Комисията иска също така да припомни, че е дала отговор на писмен въпрос 47 92 година по същите въпроси. Но акта предвижда и а, някои изключения. Например, патентите са изключени от наказателната материя. Акта не е договор, чиято цел е да се даде определение на понятието интелектуална собственост. Няма никаква, никакво определение в това споразумение, нито е, има за цел то е, да предефинира това понятие. Това е друга дискусия. Е, всъщност тази дискусия за защитата чрез патента е много уместна, но не е свързана с акта. Акта определя всъщност правилата за наказателно, административно и гражданско производство митническите процедури, всъщност улесняват достъпа до правосъдие. Споразумението, но няма за предмет да определи кое е законно, кое е незаконно. И всъщност страните по това споразумение трябва да определят това. Разбира се, нищо не пречи в текста на акта това да се промени в бъдещите. Е, комисията не смята също така, че акта трябва да включва някакви скрити а, е, разпоредби, свързани с патентите за семена. Всъщност, мерките, които се предвиждат, е, са свързани само с спазването, зачитането на правата на интелектуална собственост от 2004 година, както е записано това. Директивата от 2004 година свързана с интелектуалната собственост и законодателството, което транспонира а, този а, текст, главата, гражданско-правната в акта. Това е единственият раздел, който би могъл да а, обхване този въпрос, който беше тук повдигнат. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря благодаря на комисията. Няма други желаящи да се изкажат по този въпрос, така че благодаря на комисията за дадения отговор. Сега, ако колегата Белие иска нещо да добави. Благодаря ви, господин председателю. Ако трябва да направя някакви изводи, някакво заключение да дам, от няколко месеци, години си задавам въпроси за това и по отношение на приемането на акта, отговорите на комисията остават открити въпросите. И прилагането на това споразумение в е, само ще се прилага в гражданско-правната сфера. Но какво означава това? Ако утре е, става дума за някаква конвенционална култура, е, заразена случайно от ГМО, който пък е предмет на патент, тогава прилагането в гражданско-правната сфера на разпоредбите на акта ще даде възможност, ако да речем някаква фирма несла съответния, притежател на съответния патент, може да наложи митнически санкции и производителя ще бъде лишен от своята реколта. За меда, например, е, знаете е, заразяването с ГМО на меда, на пчелния мед. И е, когато става дума за търговско обещетяване, така че тук стои един економически проблем и проблем свързан с свободата, бъдещето на земеделието, възможностите, които ще имат производителите по свой избор да използват е, определени е, сортови семена. Благодаря. Искате ли да отговорите? Благодаря ви, господин председател. Да, съвсем ще бъда кратък. Да, гражданското обещетяване, този въпрос е е, прерогативата на е, съда, е, който ще реши дали ще има обещетяване или не. Ако е случайно това заразяване, ще трябва да се докаже, че наистина има щета, има нанесена вреда. А това не е лесно доказуемо, ако става дума за е, случайност. Всъщност съда трябва да се произнесе по подобен въпрос. Това не се решава по силата на международно споразумение. И в заключение искам да кажа, че комисията стои на своите позиции, а именно споразумението акта няма за цел да даде определение на а, интелектуалната собственост, понятието патент, авторско право, изобщо не се успорват, не се променя тяхната дефиниция, в тяхното приложено поле. Така че в дискусия по процедурни въпроси няма място а, този аспект. Благодаря много на комисията за това, че даде отговор на госпожа Белие. Сега ще преминем към следващата точка, именно точка 14 от дневния ред. Географски указания на ароматизирани лозаровинарски продукти докладчика господин Бартолоци от НП. Благодаря, скъпи колеги. Предложението за регламент на Европейската комисия на базата на нашата работа цели да актуализира един регламент, който сега залага общите права, правила, извинете, свързани с определянето описването, представянето на ароматизираните лозаровинарски продукти, както и продукти на базата на вино, коктейли и други такива лозаро-винарски продукти. Целта е всъщност да се подобри приложимостта, яснотата по този въпрос. Въвежда се за тези продукти една ясна политика, свързана с качеството. Текстът на Комисията цели да модернизира нормативно, както и технически, един текст, който до момента гарантираше доброто функциониране на пазара на лозаровинарски продукти, които са ароматизирани. Те играят много важна роля за потребителите, производителите, както и за целия земеделски сектор на Европейския съюз. Те представляват огромен дял от а, този сектор в Европейския съюз и са един пазар, който е изключително важен от гледна точка на качеството, пък и на количеството. Като докладчик споделям основното записано в предложението на комисията, като например общия подход, където се говори за хармонизиране на регламента с развитието на различните нормативни текстове за качеството на тези продукти. ГМО, ТРИПС и Лисабонския договор. Паралелно с това се иска да се модернизира той, да отговаря той на новите технологии, както и да отговаря на новите потребности на потребителите. Освен това, имам и положително отношение към духа на хармонизиране на регламента с информацията, която се предоставя на потребителите за всички видове продоволствени стоки. И, тръгвайки от тук, представям някои изменения по текста. Мисля, че са 16 където се говори за следните принципи. Първо, искаме текста да отговаря на приложение 1 и 2, затова въвеждам технически изменения, чиято цел е да се въведат всички елементи, които характеризират разработването на лозаровинарски продукти от ароматизиран характер, като например ароматизиране, добавяне на алкохол, добавяне на захар, добавяне на отсветители. Искам да повторя също така и указанията за происход и ексклюзивност, където Европейския съюз може да приложи във второ приложение тези изисквания, защото е, генеричните наименования не могат да се използват като указания за продажба, защото по този начин не се дава добра информация на потребителите. А трябва вече е предвидено за вината на Европейския съюз без географско указание. Това трябва да бъде предвидено и за ароматизираните такива, като там се напише винения сорт грозда, от който са направени. Освен това, тези видове ароматизирани лозаровинарски продукти могат да упоменават биологичния характер на продуктите, които са използвани за тяхното производство защото това трябва да отговаря на енологичните практики за биологични вина. И имаме доста други неща, които са в приложенията. Те трябва да бъдат, текста трябва да бъде актуализиран с производството и да се промени дефиницията на опита. Всичко това да отговаря за изискванията за холестерол. Що се отнася до подхода за отговаряне или хармонизация на този регламент към Лисабонския договор, аз съм направил едно изменение, където се говори за ограничаване на възможностите и правомощията с определен срок. Има и глава, която е свързана с географските указания Целите там са да се определят ясни критерии за разпознаване на тези географски указания. Предложението предвижда конкретни правила за ароматизираните озарвинарски продукти. Споделям целите на Европейската комисия, идеята и за трансформираните продукти да се даде ясна рамка, що се отнася до географските указания. Това са общите идеи които, по които работи. Много благодаря. И сега докладчите в сянка. Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Предложението за изменение на регламента от 1991 година от страна на Европейската комисия е удовлетворително. Така може да се постигне един добър компромис, който да даде на потребителите яснота, сигурност и да има ясна конкуренция между производителите. Европейската комисия си е поставила ясната цел, която е справедлива, да даде необходими определения, имайки предвид техническата еволюция и правата за интелектуална собственост, които са свързани с международната търговия. И от тази гледна точка нещо ново в новото предложение, което отговаря на а, реформата на ОНП, е свързана с а, а, различните суровини, които се използват винените сортове грозде, дали те са биологични и дали е ясен да им, ако той е извън Европейски съюз. Основният момент тук в предложението, както вече каза колегата и аз, е свързан с аналогичните практики и техниките за производство, като целта е еволюцията, а, която в сектора е настъпила последните 20 години, да бъде включена в регламента. Затова много ми се иска Европейския парламент да може да се намеси, за да може по-добре да се калибрира цялата а, тази техническа страна, енологичните практики и нашето законодателство. Не трябва да бъдат оставени тези неща в ръцете на националните власти. Това може да стане или посредством ново приложение към този регламент и нови разпоредби в този сектор. Благодаря господин Бартолоци за ясното предложение. Смятам за важно, че трябва да се спомни биологичното производство за всички продукти на базата на виното. На 8 февруари, както знаете, Европейската комисия въведени регламент за биологичните вина. И накрая, съгласен съм с казаното по отношението на ароматизираните вина с а, жълтък. И тук а, има изисквания за холестерина, а, които поради ферментацията и високото количество на захар могат да допринесат за това. Затова е необходимен анализ точно за тези продукти, които да са сходни на тези по регламент 110 от 2008, свързан с екологичните биологични напитки. E Благодаря много. Да чем следващите желащи да се изкажат. Благодаря, господин председател. Мисля, че ще се възползвам от възможността да говоря датски този път. Благодаря на докладчика. Много техническа тема като цяло потребителят винаги има право да знае къде а, идват продуктите, какво е тяхното съдържание и актуализирайки тези правила, ние ще допринесем за по-цялостния подход а, при нашите а, продукти, а, като вина, ароматизирани и други. И така, това е една добра маркетингова стратегия. А, така че, когато се адаптираме по този начин, а, функционира по-трудно Европейския съюз. Има държави членки, които остават на страна, комисията решава посредством делегираните актове за различните видове анализ, етикетиране и така нататък. Комисията също така ще има правомощие да приема а, актове за приложението на тези правила. Това означава едно разширяване на правомощията и намаляване на правомощията на държавите членки. Но трябва да има едно по- хомогенно адаптиране към тези правила. Трябва да е възможно да се постигне едно разумно споразумение, а не комисията всичко да диктува, което правим в Европа. Благодаря много. Сега още няколко членове на комисията искат да се изкажат. Господин Клас, заповядайте. После Пилар. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Да, доста техническа е тази тематика. Има административни въпроси, които трябва да се решат, независимо от а, държавата, в която е произведен а, едно промишлено изделие – да, но с виното нещата стоят малко по-различно. Много чувствителен е този сектор. Ich weiß, Deutschland hat auch zwei Достъпът до това, географските указания това ме притеснява. Има едно такова вино в Германия, което няма нищо общо с сорта, от който се произвежда. Така че не би трябвало да навлизаме в е, сферата на географските указания, защото това е свързано с общата организация на пазарите и производителите собственици. Нека да не навлизаме неуместно в тази сфера. Комисията ясно казва, че тези указания не могат да се прилагат за премишлените продукти. Но в зависимост от това къде е бутилирана виното, това е, може наистина да навреди на репутацията на географските указания, като става дума за, е, така да се каже, нискотарифен сегмент. Реалистично ли е това? Става дума за напитка на базата на получена от вино. Става дума за смес и при такова положение е трудно да се разграничи различния сорт. Може ли при подобна смес да установите наличието на ризлинг, да речем? Това е свързано с изменение 10 и 11, например. По повод на казаното от колегата, напълно съм съгласна, колегата Резбах. А тук не можем да говорим за делегирани актове. Би трябвало това да се отнесе към първичното европейско право. Не можем да съгласяваме да ни се налагат подобни правила. Трябва веднъж за винаги да се приеме съответното нормативна уредба, не временни мерки. Тук трябва много внимателно да напредваме в тази сфера, подчертавам това. Не трябва да смесваме културните традиционните продукти с промишлените. И това може да доведе до объркване. Благодаря. Кира е, quiero Алпонен. Благодаря, господин председател. Поздравление за докладчика. Смятам, че предложението на комисията е добро, много на място и на време защото е в съответствие с Лисабонския договор и регламента за етикетирането и така нататък. Смятам, че е добро предложението. И докладът е съвсем подходящ, защото се отнася до общото задължение, задължение за алкохола и матизираните вина. Например, количеството алкохол в сангрията – от 7 до 4,5% беше намалено. Това е интересно. Госпожа Клас говори за а, винения сорт в ароматизираните вина, но наистина всички тези ароматизирани вина, които включват и вино, трябва да бъдат а, декларирани. Ако се произвеждат в Европейския съюз. Трябва да се изясни малко предложението, защото ако се говори за добавката на алкохол, това е нещо, което трябва да е на доброволен принцип или а, с цел разширяване на продуктите, на видовете продукти, разнообразяване, нещо в тази посока. И накрая а, терминът, а, понятието сангрия и другата испанска напитка, според мен те трябва да бъдат а, променени, така че държавите, в които не се произвеждат тези продукти и където има ароматизирани а, вина, да могат да се използват термините сангрия кларел. Това е в добавка на а, географските а, индикации и съответните наименования. Трябва да има наистина специални гаранции за традиционните производства. Това е много важно за Европейския съюз. Благодаря, господин Заюзо. Или комиси... комисията иска думата? Искате ли да вземете отношение, господин Лук от главна дирекция Агри? Искате ли думата? Благодаря, господин председател. Благодаря за всички тези бележки, които бяха направени. Отбелязвам си, че в общи линии се радваме на подкрепа на това предложение за регламент. Време беше комисията да преработи тази нормативна уредба, която датира от 1991 година и доста беше морално старяла в някои аспекти. По някои прецизни конкретни въпроси, зададени от някои от депутатите, бих искал да дам някакъв отговор. Първо, посочването на сортовете грозде при ароматизираните продукти. Знаете, че има разпоредби, които уреждат възможностите е, за някои е, вина да се е, посочват сортовете, както и за вина, които не са посочват географските указания, но които са подложени на стриктен контрол. Тази възможност в момента се е обхваната от разпоредби на регламента за етикетиране на вината и предложението за изменения обаче не е пълно, защото се отнася само до някои разпоредби, е, предложението на е, комисията, но не и е, не засяга и общата разпоредба на съвета. Един специфичен случай искам да спомена при. Знаете, че много от тези наименования на сортове са свързани с географските указания. Бургундското вино, бургундския сорт, например, в Бургундия. И просто има съвпадение или пълна идентичност е, с защитени географски е, наименования. Така че трябва добре да е, бъдете информирани за тези аспекти. На второ място искам да подчертая прилагането на законодателството био. Има хоризонтално законодателство, което се прилага тук. Не виждаме какъв тук е проблема, защото това законодателство се прилага по отношение на биологичните. Сега по отношение на това, което се посочва тук, законодателство от 1991 година. Естествено е преди споразумението АКТА и ТРИПС, така че трябва да бъде актуализирана тази уредба, географските указания, четирите трябва да могат да, да продължават да бъдат защитавани, защитени, така че комисията с оглед на хармонизиране на законодателството трябва да предвиди и а, това, а, което се предве, предвижда а, тук. И за хранителните а, продукти и за лозаровинарските, така че да можем да, се защ... да защитим нашата продукция а, спрямо от трети страни чрез двустранни споразумения или е, е, други за свободна търговия. Това трябва да бъде съобразено. Що се отнася до бележката, свързана с Ангрия и Кларея, има статукво тук е, по отношение на тези наименования – нямаме намерение да нарушаваме сегашната си, сегашното статукво тук. По отношение на делегираните актове, тази тема не се отнася само до това предложение законодателно, а и до други. И няма тук да навлизаме в една така обща дискусия. Дали някой от а, разпоредбите трябва да бъде включен в регламента или не, е, това се отнася и до други сфери. А, но възможността да се приемат делегирани актове дава възможност е, за актуализиране на някои строго технични аспекти. На последно място искам да кажа няколко думи за методите на анализ, тези, които са включени в нашето предложение – директно се позовават на методите на Международната организация по лозаровинарство, член 3, параграф 3 на това предложение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви много. Ако докладчика иска да добави нещо в заключение. Е, Много ви благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха и дадоха своите идеи. Доколкото мога да обобщя, дебата през едните седмици ще се съсредоточи най-вече върху конкретни въпроси, които бяха повдигнати. И аз лично съм готов да разговарям по колегите с тях. Първо, явно по правомощите за делегирани актове от страна на комисията. Искам обаче да подчертая, че това е предвидено от договор за функционирането на Европейския съюз, така че ще бъде трудно парламента да поеме различни компетенции, които са много технически и тогава възниква риск да не успеем своевременно да реагираме. Опитът ми всъщност беше да направим ограничено, ограничено намеса от страна на комисията, т.е. в предвиденото ограничено време сравнение с това, което предлага Европейската комисия, парламента да може да направи своите проверки, своите проучвания и до известна степен да може да участва в вземането на решения. Още нещо. Географските указания, защитените географски указания. Става дума за нещо различно от това свързано с сортовете грозде. Имаме сортови грозде, но след това те се превръщат в някакъв лозаро-винарски продукт, който е различен от сорта грозде. Имаме освен това и, както видяхте, ароматизирани такива продукти. Характеристиките им съвсем различни, не може да се сравняват с виното. Имаме общи инструменти, но всеки инструмент след това има свои специфични елементи и възможности. Това може да е една отлична възможност да стимулираме едно по-високо качество на тези продукти с тези конкретни характеристики. От изказванията мисля, че стана ясно, че сме съгласни Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Надявам се да мога да включа всички изказвания в а, доклада си. На ваше разположение съм за пояснения и бъдещата работа по измененията, които ще бъдат представени. Надявам се да работим заедно за да опазим най-пълно този важен сектор, както и потребителите. Много благодаря, господин Бартолоци. Измененията трябва да бъдат подадени до 8 март, 12 часа и след това в ЕМВИ ще гласуваме на 25 април а, докладът ще отиде на пленарно състояние през юни. Изчерпахме дневния ред. Ще се видим отново утре в 10. И ще се занимаем с ресурсната ефективност в Европа. Започваме в 10. Моля, приятна вечер на всички.